сесия. Сега, съвместен дебат по въпросите на бюджета за 2014-2015 година. Дебатът е съвместен. Ще обсъдим няколко доклада на госпожа Гардия Забал Рубял Ейдер и госпожа Холмайер. Има няколко доклада на господин Депре и след това съвместен доклад на господин Депре, господин Левандовски. Веднага преминаваме към дебата и давам думата на докладчика за 4 минути, госпожа Гардия Забал Рубял. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, в бюджетната комисия сме натоварени с много работа и броят на докладите, които ще се гласуват е много голям. Никой не смяташе, че ще успеем да гласуваме тези бюджети. Това, че ги гласуваме, е резултат от всеодайната работа на много колеги. Благодаря на комисария Георгиева и нейния екип на италианското председателство, посланник Санин и всички колеги. Всички ние положихме огромни усилия, за да постигнем това споразумение. Казах, че никой не смяташе, че ще успеем да постигнем споразумение, тъй като позициите бяха много различни. Имам предвид позицията на парламента и на съвета също така. Имаше и различия между е, членовете на съвета. Имаше сериозни различия между институционални подозрения, съмнения за цифрите. Така че е, всичко това доведе до доста взривоопасна смес. Имаш, пред нас стояха няколко въпроса. Как да приключим 2014 година, как да подходим към 2015 година и план за погасяване на неразплатените разходи за 2000, натрупани до сега. Аз не съм доволна от цифрите, не съм доволна от начина по който бяха проведени преговорите, не съм доволна и от политическото съдържание на дебата, но знам, че след една година работа по споразумението е, последното предложение, което ни беше представено и което представям на вашето внимание е най-доброто възможно. Моля, гласувайте за него. Тук са предвидени 4,7 милиарда повече за програми, 4,7 милиарда за неправителствени организации, така че те да продължат да помагат на най-нуждаещите се, за малките и средни предприятия които да продължат да осъществяват своите проекти или фермерите, които са сегнати от руските санкции. Мес, също така за местните власти а, и техните граждани. В крайна сметка за това е бюджета, а, за да помага на гражданите чрез а, стипендии, доброкачествена храна, съфинансиране, бежанците от Сирия, подкрепа на хранителните банки, сътрудничество по проекти насочени срещу обрязването на женските полови органи. Альтернативата беше да няма споразумение, да няма бюджет за 2015 година. По този начин щяхме да пропуснем възможността да използваме 4,7 милиарда допълнителни. Липсата на споразумение щеше да застраши инвестиционната програма, която Европейската комисия представи. Тя се финансира 100% от европейската от европейския бюджет. Проблема за неразплатените разходи си остава много труден въпрос. Ето защо се опитахме да постигнем споразумение с съвета и да се набележи план за решаване на въпроса. Ние трябва да стигнем до същината на въпроса. Бюджетът е само 1% от БВП. Решението не е да се намалят плащанията, решението е да се увеличат собствените ресурси и да се увеличат националните вноски. Жалко е, че данъкът за, върху финансовите сделки не се прие. Групата за, за високо ниво би трябвало да предприеме действия за добре финансиран бюджет, който да се попълва от собствени средства, за да не водим тези стерилни дебати. Председателката, благодаря. Ще бъда по-любезна към докладчиците, но моля ви спазвайте ограниченото Времето госпожа Холмайер има думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, госпожо комисар, аз също бих искала да поздравя и представителите на съвета и да благодаря на всички ви най-сърдечно, защото смятам, че по време на преговорите и въпреки целия маратон, пред който бяхме изправени, успяхме да постигнем добър резултат. Хуес Мануел Фернандес също участваше в делегацията. Има и други колеги, които се включиха. Наистина смятам, че успяхме в рамките на преговорите да наложим бюджет – въпреки че първоначалните параметри съвсем не бяха добри. Сърдечно благодаря на всички за извършената работа. Бих искала да благодаря също така и екипа на комисаря, тъй като този целият е, екип се бори а, е, заедно с нас. Е, в крайна сметка всеки един от нас даде своя принос, за да постигнем един резултат, който може би не е най-добрия, но все пак е едно добро начало. Смятам, че е важно да имаме добри административни е, средства за външната служба, е, да помислим и за назначаването на нови съди в Европейския съд, е, да помислим и за другите работни места в европейските институции. Успяхме да повишим в така прилични размери някои тавани, и е, стигнахме до е, консенсус с економическия и социалния комитет е, и комитета на регионите. Това показва, че проблемите не бяха чак толкова тежки. Всички бяхме изправени пред е, проблема с е, неизвършените плащания. Не трябва бъдещите бюджети да ни служат за покриване на неизплатените стари фактури. Има програми, които покриват две годишни периоди и тези програми не трябва да бъдат преустановявани преждевременно, за да може да се възползваме от финансовите средства отделени за тях и да ги пренасочим за други цели. За мен е голям а, успех това, че по отношение на неизвършените плащания и по отношение на финансовата рамка, все пак успяхме да проведем структуриран диалог с цел постигане на решение. Надявам се, че съвета ще бъде по-добре представен на следващите заседания, тъй като той не беше толкова добре представен на срещите, които проведохме с представители на агенциите. Що се отнася до изпълнението на бюджета, много е важно всички да гледаме на него сериозно, защото той е от съществено значение за Европейския съюз. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може да се стигне до компромис. Ще направим и необходимите отстъпки. Ние желаем неизвършените плащания да бъдат извършени в крайна сметка. Настояваме на това, защото а, смятам, че и вие бихте желали да приключим. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Депре. Четири минути имате. Вие сте отговорен за седем доклади и със съвместен доклад с господин Левандовски. Госпожо председател, Госпожо комисар, драги колеги. В началото на преговорите Европейския парламент и бюджетната му комисия беше си определил, бяха си определили три цели, три приоритета. Първо, стабилизиране и намаляване на а, непоносимото ниво на а, неиздължените плащания. Над 25 милиарда през 2014 година. Втора цел да се прекрати къвгата с съвета и само с съвета, за бюджетното покритие на а, различните структурни инструменти за плащанията от бюджета. Трета основна цел да постигнем съгласие с другите две институции за това, че трябва спешно да се изчистят неплатените фактури, а, за да може да стане под носим техния размер. Какви са изводите след дългите седмици преговори? Всъщност, преговорите не бяха същински преговори, защото в голяма част от случаите съветът не бе пълноценен участник. По отношение на кредитите за плащания за 2014 и само за тази година споразумението предвижда допълнително 3 милиарда 529 милиона евро. Ние искахме да ангажираме това, което комисията смята за необходимо. Над 4 милиарда за 2014, за да не се влушава положението и да не расте купчината неплатени фактури. Второ, по отношение на специалните инструменти, разликата между позицията на парламента, на съвета и на комисията не можа да бъде преодоляна. Е, следователно се чака решение, е, чакат се 350 е, милиона кредита, евро за кредити. Що се отнася до плана за разчистване и изчистване на сумите, споразумението бе наистина положително. Комисията трябва да представи пред СМАРТ 2015 актуализирана оценка на неиздължените плащания и е, да предложи альтернативи. Е, трите институции ще направят план и след това ние ще искаме от съвета е, официално да се ангажира пред нас. Такъв план ще бъде съгласуван между трите институции, казвам на английски, своевременно преди представенето на проекта на бюджет за 2016 година. Накратко и глобално, споразумението между трите клона на бюджетната власт в Европейския съюз е приемлив компромис, така смята и бюджетната комисия. Казвайки това, госпожо председател, е, е, ще е, кажа, че имаше някои дребни посредствености. Съветът се опита да ги използва като средство за изразяване на позицията на една или друга държава членка, не желаяща да се присъедини към споразумението. Това го замитам под килима. Също така забравям това, което направи съвета е, във връзка с разсрочването е, на една държава членка. Е, този текст, т.е. текст, тази връзка ни беше представен и аз съм е, много доволен, че заедно с докладчика господин Левандовски е, се наехме да представим този текст. Трябва да се безпокоим за него, защото той се отнася към споразумението. Това са разни словесни жестикулации на известни министър-председатели, които се опитват да ни пречат. Има много да кажа, госпожо председател, но запазвам си го за последните две минути. Благодаря. Thank you. You have announced your co Благодаря. Вие обявихте съдок. Благодаря. Вие обявихте съдокладчика си. Давам думата на господин Левандовски за 4 минути. Започваме труден процес по бюджета с 2014-2015 година много важен е, постигането на споразумение за него. За първи път в всяка година и е, е труден процес. Тази година е периода 2014-2020. Тази година ние променихме метода да изчисляване на плащанията, като използваме за основа ДДС и брутния национален доход. Това усложни процедурата, но тази година ние се връщаме на същия проблем. Бюджетът всъщност оценка на онова, което предлагат 28-те държави членки. Това обяснява и трудностите по време на процедурата и когато дадени елементи бъдат включени в бюджета, държавите членки ги оспорват. Основата за изчисление на вноската е брутния национален продукт. методът се приема по-добре от някои, по-зле от други. Великобритания не беше съгласна, Холандия беше съгласна. Идеята е да се разработи позиции на държавите членки. Им беше трудно да приемат позицията и заедно с това исках неотложна процедура от страна на парламента. Ние разгледахме измененията по собствените средства като задължителен елемент на преговорите. Също така отчитаме и измененията, отнасящи се до собствените средства това е необходимо за прозрачност и яснота в системата. Първото изменение е свързано с закъснелите плащания, вторият елемент е свързан с бюджетната процедура. Бюджетната процедура в сегашния и вид статистическите процедури бяха приети от държавите членки. Промените дават възможност да се изчистят сметките в други области. В някои области в някои области крайния срок е 1 декември. В някои страни липсва необходимата гъвкавост и тези страни бяха първите, които поискаха съкръщаване на бюджета и заедно с това те твърдят, че бележат растеж в брутния вътрешен продукт и в заетостта. Това усложни работата в групата по собствени ресурси. Ние отчетахме всички тези въпроси. Надяваме се, че гласуването тази седмица ще бъде успешно. Сега давам думата на съвета и държавния секретар господин Делаведова. Имате 10 минути, но може би по-малко, отколкото повече. Госпожо председател, госпожо заместник председател Георгиева, за мен е чест да участвам на последната сесия за тази година по въпросите на бюджета на Европейския съюз 2015 и пакета за коригиращи бюджети 2014 година. На 12 септември съветът прие позицията си и очакваме е, вота на парламента. Както знаете, споразумението беше постигнато в е, условията на трудни преговори, имайки предвид е, множеството сложни въпроси, пред които бяхме изправени. Имаше голям брой проекто коригиращи бюджети. Никога не е било, не ни се е налагало да решаваме въпрос с толкова висока сума неразплатени разходи. Това доведе до интензивен дебат и постигнахме споразумение с комисията да вървим по път, който през следващите години ще ни даде възможност задлъжнялостта на Европейския съюз да бъде сведено до по-стойчиви нива. Има различни гледни точки за това как да се намали нивото на неразплантените разходи. Мисля, че накрая успяхме да постигнем споразумение. Аз съм сигурен, че Европейският парламент ще се съгласи с факто, че 3,5 милиарда допълнителни за 2014 година е важен резултат за функционирането на Европейския съюз. От момента, в който се слага край на увеличението на неплатените фактури и се полагат основите за постепенното намаляване на това ниво комплексния подход за следващите години се състои от 200,80 милиона в рамките на резерва за непредвидени разходи, 300 милиона в рамките на максималните тавани за 2014 година и 350 милиона евро за така наречените специални инструменти, които се добавят към резерва за непредвидени обстоятелства. Беше постигнато споразумение между нашите институции. Искам да кажа, че това е добър баланс между ограниченията върху публичните финанси в държавите членки и потребностите за финансиране на програмите на Европейския съюз. Що се отнася до бюджет 2015 година, предвидени са 150 милиарда за кредити за поети задължения, което е повече в сравнение с предишната година. 140 милиарда 1,6 140 милиарда за кредити за плащания. Тези средства ни дават възможности да имаме средства под тавана на многодишната финансова рамка, така че Европейския съюз да разполага с достатъчна възможност за маневриране и да реагира при непредвидени обстоятелства. Обеден съм, че бюджета за 2015 година ще гарантира необходимите средства за интелигентно изпълнение на нови програми, като имаме преди, че става дума за втория геодишен бюджет в рамките на новата многодишна финансова рамка. Няколко примера искам да кажа. Изплащането в рамките на функция 1А, конкурентоспособност за растеж и заетост, където са предвидени средства за научните изследвания, обучението, малките и средни предприятия. Там има растеж с 33% в съответствие с бюджета с 2014 година. Дори и бюджетните кредити за външната политика на Европейския съюз беше увеличен с 8,5% сред другите увеличения. Това са допълнителните средства в сектора контрол върху външните граници, мигра... миграционните потоци и Що се отнася до селскостопанската политика, бяха отчетени исканията на операторите в сектора, засегнати от ембаркото на Русия те ще получат допълнителна компенсация, без това да бъде в ущърпа на резерва за е, кризисни ситуации. Те ще, този резерв ще бъде на разположение. Искам да кажа, че тези резултати би трябвало да бъдат оценени в светлината на много е, напрегнатия график. След, е, не, след като не успяхме да постигнем споразумение на тристранната среща през е, ноември, бе комисията предложи нов е, нов проект и нов проект за коригиращи бюджети. Успяхме да постигнем споразумение на 8 декември достатъчно, в достатъчни срокове, за да постигнем споразумение до края на годината и да избегнем системата на една 12 Преговорите бяха напрегнати и Простигането на споразумение е много положителен резултат, който говори за способността на институциите да постигат споразумение в интерес на гражданите. Искам да изразя още един път своето удовлетворение от постигнатите резултати и да благодаря на всички участници в преговорите по-конкретни председателя Артуи, докладчика Гардия Забал, Холмайер и Депре, които бяха много ангажирани и проявиха конструктивност. Благодаря на заместник председателя на Европейската комисия Георгиева и нейния екип за това, че подпомогнаха постигането на споразумение в заключение. Искам да изразя убедеността, че споразумението с парламента дава а, отговор, който съответства на предизвикателствата, които стоят пред нас постепенно погасяване на неразплатените разходи, да, да, да, това да не бъде в ущърп на консолидирания бюджет, предоставянето на стимули за економически растеж и заетост, което е от полза за всички граждани. Благодаря ви за вниманието. Председателката благодаря на съвета. Думата има Европейската комисия. Заповядайте, имате 10 е, минути, но ако бъдете по-кратка, ще ви бъдем благодарни. Благодаря ви. Благодаря ви за тази възможност да се обърна към Европейския парламент преди да гласувате утре проекта за коригиращ бюджет за 2013, бюджета за 2014 и становището по измененията към регламента 1150. Мисля, че всички в тази зала сме съгласни, че преговорите бяха особено трудни. Това е първата година от многогодишната финансова рамка, в която прилагаме на практика това, което бе залегнало в многогодишната финансова рамка. За първи път трябваше да намерим начин да стабилизираме нивото на неизвършените плащания. И всичко това се случва в момент, в който данъчната обстановка в държавите членки е изключително трудна. Ние обаче работихме усърдно, за да стигнем до споразумение и аз бих искала да благодаря на двата клона на а, бюджетния орган. За това, че постигнахме разумен бюджет, който а, се характеризира с последователност и предвидимост. Но най-важното е, че това е сигнал към нашите европейски граждани за това, че въпреки трудностите ние можем да стигнем до решение, което е в техен интерес. Поглеждам а, председателя. Артуи, благодаря ви за лидерската роля, която изиграхте по време на преговорите. Благодаря и на докладчиците, госпожа Гардия Сабао, госпожа Холмайер а, загубих я, но тя седеше някъде там. Благодаря и на господин Депре. Разбира се, благодаря и на бившия си колега, който преди беше комисар, господин Левандовски. Благодаря за всичко това, което направихте по време на предишния си а, мандат като комисар, защото вие ни помогнахте да стигнем до това споразумение. Благодаря и на италианското председателство. Вашият министр се присъедини към нас в много труден и критичен момент. Всички вие работихте рамо до рамо с нас по време на този процес. Това е решение, което надявам се ще бъде одобрено утре при гласуването, защото това е един добър резултат в края на преговорите. Това, което предложихме ние а, от комисията като първоначално предложение, беше разумно. Виждаме какъв е крайният резултат и както много от вас казаха, той е много важен, от съществено значение, за да може да подплатим с финансови средства програмите и гражданите. Нека да кажа няколко думи за проекта за коригиращ бюджет за 2014 година. Това е трудна година от гледна точка на бюджета, защото едновременно сме изправени пред две затруднения. Трябва да извършим плащанията от последната година и същевременно да коригираме бюджетните средства за новата многогодишна финансова рамка. Трябва да постигне споразумение за допълнителните нужди за 2013 година посредством проекта за коригиращ бюджет номер 3. Мобилизирането на средствата от перото за непредвидени обстоятелства е добро решение, както и приходите, които постъпват от различни глоби. Това е в допълнение към бюджетната процедура и смятам, че то ни дава възможност да вземем решения и за бюджета за 2015 година. Чухме каква е преценката за цифрите. Преди малко нека само да добавя накратко, че първо ние се възползваме от трансфер на някои кредити от 2015 година. Трансфер на кредити от тази година към 2015 година, което означава, че ще имаме достатъчно средства, за да разплатим сметките до е, към 4,5 милиарда евро. Тези 4 милиарда отиват за глава А 2,5 милиарда за липсите в перото за фонда за сближаване и 7,500 милиона за засилване на програмите, които имат за цел да подпомагат хората в отчаиващи и трагични обстоятелства навсякъде по света. По бюджета за 2015 година бих искала да подчертая следното – Споразумението се насочва към инвестициите. То е сред нашите приоритети. Там се казва какво трябва да направим, за да повишим конкурентоспособността на Европа. Там, разбира се, се вкоренява и плана от 3,5 милиарда евро. План, който ви представихме. В сравнение с бюджета за 2014 година направихме скромна стъпка напред, която ще ни помогне да се справим с напрежението, под което бяхме изправени. За кредитите имаме 1,8% увеличение, за кредити за плащане увеличението е 1,6%, което е 2,2 милиарда. Това ни позволява допълнителни 3,9 милиарда за глава 1А и още почти толкова за глава 4 където има силен натиск върху Европа. Както споменахте и вие преди малко, успяхме да се справим с нуждите на нашите селскостопански производители, които трябваше да се справят с рязкото снижаване на цените на млечния пазар, без същевременно да преразглеждаме прага в резервния фонд. Баланса между кредити за плащания и а, тези за поетите ангажименти е добър. 97% е той за следващата година, като средната му стойност беше 89%. 83% беше през 2009 година. Какво означава това? Това означава, че ще може да се справим с неизвършените плащания, които продължаваха да се натрупват. Искането на парламента бе прието от съвета, а именно да имаме план за плащанията, защото това ще ни доведе към повече устойчивост. Мога да ви кажа, че следващото председателство, латвийското, също гледа много сериозно на този момент. Срещнах се с министъра на финансите и с министъра на външните работи, които ще са отговорните за бюджета а, министри в рамките на латвийското председателство през следващите 6 месеца. Ще трябва да завършим това, което започнахме в началото на тази година с оглед на неизплатените а, фактури във връзка с специалните инструменти. В рамките на преговорите се разбрахме да не се разберем. Казахме, че ще има специални инструменти 3,5 милиарда над тавана, но се доразбрахме, че това няма да бъде а, окончателното ни решение, така че ще трябва да продължим да а, обсъждаме въпроса и евентуално да стигнем до някакво окончателно решение. Същевременно трябваше да се справим и с проблема а, на корекциите на БНД. 2,9 милиарда а, корекции, които бяха като че ли изненада за някои държави членки. Доста ограничени предложения за изменения имаше в това отношение. Бих искал да ви информирам, че 8 държави членки решиха да се възползват от плащането по смисъла на това изменение, като се надявам, че парламента утре ще а, удобри нашето предложение. В заключение бих искала да кажа три неща. Първо, разполагаме с бюджет и сега трябва да го използваме по най-добрия начин. Това е основен приоритет за нас в Европейската комисия. Ние сме насочени към а, качествено разходване на средствата. По време на преговорите се срещнах и с, високата, с групата извинете, на високо равнище във връзка с собствените ресурси и а, доста а, критична работа вършат а, те, а, хората в тази група. И не на последно място, Както чухте в рамките на новата работна програма, Европейската комисия е решена да а, рационализира приоритетите в бюджета, за да може да покажем на европейските граждани, че Европейския съюз дава резултат в тези области, които са от най-голямо значение за гражданите. Благодаря. Our next speaker for for the on Regional Development two Minutes, Mr. Сега господин Олбрехт, продължение на две минути. Пани Przewodnicząca, Пани комисар, Госпожо председател, госпожо комисар, е, много добре е, че сте тук, за да обсъдим бюджета днес, преди гласуването. Всъщност, изразяваме огромно удовлетворение от факта, че е постигнат компромис. Мисля обаче, че трябва да си даваме сметка, за това, че удовлетворението е относително. Естествено, по-добре е да има бюджет, отколкото да се работи с временни приходи и разходи. По-добре е да имаме това, с което успяхме да се здобием, но не бива да забравяме, че преговорите бяха извънредно тежки. Впрочем, това бе подчертано и от госпожа комисарят. Има няколко елемента, които са много симптоматични и които се откроиха по време на тези преговори. Първо, ние не обърнахме внимание изключително на бюджета 2015 година, а преди всичко се стремихме да преодолеем дупките в бюджета за 2014. До последната минута на преговорите разисквахме как да се избегне катастрофа още през 2014 година. И това бе за сметка на сериозния дебат за последиците на тези наши разисквания върху бюджета 2015 година. Тези дискусии е, бяха безпредседентни, защото в минали години е, дискусията за следващите години е, е била много детайлизирана. Започвала е твърде рано. А през 2014-2015 година трябва да имаме предвид, че регионалното развитие има нужда от този период. Той е ключов за него. Госпожо комисар, в определен момент сметките се приключват, което означава, че всички искания за плащания ще ни е, пристигнат през 2014 и 2015 година. И трябва да знаем, че ще имаме нужда от още повече пари. Тоест, нашето удовлетворение от този бюджет е, и от е, тези преговори трябва да остане относително. Устойчива ли е системата? Това трябва да се запитаме. Благодаря. Сега първият оратор от името на групите е господин Фернандес. Господин президент, господин комисарио, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, представители на съвета, уважаеми колеги. Първо искам да изразя поздравленията си към всички участници в този процес. Тъй като мисля, че настойчивостта на парламента бе причина да стигнем до прилично споразумение както за 2014, така и за 2015 година. Нека не пропускаме и този основен въпрос планът за плащанията, защото става дума за задлъжнялост. Нека наричаме нещата с истинските им имена. Това е важно за европейските институции и за приоритетите ни – растеж и е, заетост. Трябва да стабилизираме задлъжнялостта и да не допускаме бюджетът да експлодира. През 2014 година има близо 4 милиарда допълнителен доход, който може да ни позволи да решим въпроса с неплатените задължения. Тази извънреден е, бюджет, тези извънредни постъпления са преди е, всичко резултат е, от глоби. Ако нямаше тези механизми, ако те не съществуваха, парите щяха да се влеят изключително в националните бюджети. Сега, за 2015 година. Успяхме да ограничим съкръщенията в бюджета, които бе предложил съветът. За това успяхме да осигурим допълнителни средства е, за растежа. Е, също така средствата за солидарност извън Европейския съюз е, бяха увеличени. Това ще рече хуманитарна помощ. Трябва през 2015 година също да разполагаме с ясен план за разплащане на просрочията. Самият Европейски съюз трябва да бъде толкова строг със себе си, колкото строгост проявява към държавите членки. И това е толкова по-вярно на фона на приетото от нас в многогодишната финансова рамка. Благодаря господин Гайер, нашият оратор, през следващите две минути. Благодаря, госпожо председател. госпожо комисар, господин Делаведова, за социал-демократите бих искал да кажа, че от тяхно име поздравявам е, представителите на съвета, имахме три седмична пауза за помирение. И по-голямата част от тези 21 дни съветът посвети на изработването на обща позиция. Първия път не успяхме да стигнем до спогодба между институциите – И от тук италианското председателство а, се запъна и се опита да ускори процес, процедурите. А, знаете какво а, казват за терапията? Терапията започва с отричане на болестта. Отричането е вече зад нас. Знаем, че това, което стана, не бе правилно. Сега сме вече на етап, когато сме готови да влеем свежи пари в бюджета тъй като кризата с плащанията не може да бъде отречена. Това добре. Сега обаче стигаме до етапа лечение. Според мен Очевидно ще трябва да си сътрудничим с латвийското председателство, тъй като то ще трябва да изпълнява плана за плащанията, да вдъхне в него живот. Ние в Европейския парламент, мисля, трябва да направим тъй, защото вие, госпожо заместник-председател, да бъдете задължена редовно да се отчитате пред нас за това, кое как се плаща, как се правят разходите. Да отчитате пълните разходи напълно прецизно. Аз не съм оптимист за това колко бързо ще, разчитам, ще разчистим натрупаната планина от задължение, но трябва да се стараем. Може би няма да бъдем толкова търпеливи със съвета, колкото бяхме преди. Благодаря. Господин Колмер, е, две и половина минута. Благодаря ви. Приветствам с добре дошли представителите на Европейската комисия и на съвета. Изказвам признание за онези, които работиха по документа, макар че ни в нашата група не сме доволни от резултата. Тази седмица ще успеем да приемем редица мерки. Има потребност да разговаряме за мерките, които се приемат за компенсиране на щетите от бедствия. И по-нататък финансирането на неплатените разходи. Компромисите, които бяха постигнати, не са достатъчни. Разполагаме само с допълнителни около 4 милиарда евро – но общата сума на неплатените задължения е над 20 милиона. Това е дълг, който трябва да се погаси. Ние в групата на консерваторите и реформаторите сме против трупане на нови дългове. Нека да видим каква е началната позиция в началото на годината ще имаме дълг от 20 милиарда, което означава, че общата сума ще бъде 121 милиона вместо 140 милиарда. Казваме, че има 145 милиарда бюджет, но това не е вярно. Питам се, как може, как, как е възможно това? и как могат да се решат проблемите, освен ако не се възприеме нова система от счетоводство, което едва ли е препоръчително. Целият процес е доста сложен. Говорим за гъвкавост, допълнителни резерви. Всичко това е крайно неясно и мъгляво и, прилит, и е малко ала Джордж Орвел. Той предвиди, че е, ще дойде момент, в който политиците ще говорят на език неразбираем за обикновените хора. И първоначалното предложение за 142 милиарда, парламент искаше 146 сега ще имаме 141 милиарда. И така, напънала се планината и родила мишка. Следващият оратор е председателя на бюджетната комисия, господин Артуи, за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Нека благодаря най-напред на докладчика госпожа Гварда Сабал, госпожа Хомайер, господин Допре, да благодаря на госпожа Георгиева, на италианското председателство и по-специално на посланника Санино. А, утре ще гласуваме нашия бюджет и аз бих искал да изразя моето съжаление и моята надежда. Съжалявам за бюджетната процедура. Три седмици водихме преговори и освен секретарята на италианското председателство беше невъзможно да комуникираме с който идея, от което идея правителство. Нито един министр не ни отговори. Трябваше да чакаме 21-я ден, т.е. последния ден от помирителната процедура, за да получим предложението на съвета, което за съжаление беше неприемливо. Натрупваха се неплатени сметки. Те наближават близо 30 милиарда. Много играчи не могат да си вършат работата и това накърнява също така и кредитите за плащания на Европейския съюз. Парадоксално е поведението решението на съвета. През 2014 година той се възползва от 5 милиарда от различни глоби и закъснели плащания и Европейския парламент трябваше да използва тези средства за изплащането на най-спешните фактури. Искахме просто да има добро управление, но съвета отказа. Аз бях изненадан. Националните правителства отказват да поемат своята отговорност при положение, че са приели кредитите за поети ангажименти. Те не участваха в преговорите, а министрите просто не желаят да изплащат това, което е дължимо. Трябва ли да напомняме механичната последица от техните действия? Така или иначе, това, което искахме, можеше най-малкото да стабилизира европейския дет. За 2014 година очакваме 4 милиарда и 700 милиона, получихме много по-малко. За 2015 искахме 2,3 милиарда, получихме 1,3 милиарда, което означава означава общо 4 милиарда и 800 милиона вместо 7 милиарда. Явно е, че а, средствата, по които се споразумяхме, няма да решат проблема. Но моята надежда е а, тази, че всички се ангажираха да. А, създадем процедура за изчистване на неизплатените сметки. На 31 декември 2014 година може би ще е ясна сумата на този бюджет. Надявам се просто тя да бъде разумна. Изчистването на сметките има за цел да бъде извършена във възможно най-кратък план. През 2016 година ще се срещнем отново, за да преразгледаме многогодишната финансова рамка. За напред обаче ние трябва да се мобилизираме и то още от самото начало на 2015 година. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви. Минута и половина за господин Риада. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите и на докладчиците както и на председателя за работата, която свършиха. Ясно е, че бюджетът за 2015 година показва голяма разлика между Европа на богатите и Европа на бедните. Все още пропаста е непокътната и хората се борят да преодолеят бюджетните ограничения – отново ще припомня отчаяващото положение на рибното стопанство в Ирландия и всичко само се влушава поради съкръщенията. 908 милиона евро ще бъдат взети от този сектор. Длъжни сме да помагаме на уязвимите, на бедните в нашето общество, да помогнем на тези, които не могат да си помогнат сами. Всъщност хуманитарната помощ ще бъде по ограничена, отколкото през 2014 година поради съкръщение. И, е, разходите е, от 300 е, милиона на 286 милиона бяха съкратени за хуманитарна помощ за Световната здравна организация и за ООН. Докато е, нуждите растат е, неимоверно, би трябвало да мислим за тази хуманитарна помощ с оглед на милионите беженци. Искам да кажа и това във връзка с плана на Юнкер това, което правим сега, ще има пряко отражение върху бюджета за 2015 година. Съкръщаването и отеглянето на средства е въпрос, който трябва да бъде решен спешно. Извинявам се, казва председателката. Мисля, че има синя карта. Бихте ли приели въпрос даден с синя карта? Благодаря ви. Имате 30, минут, 30 секунди. Имам въпрос за колегата. Тя иска покачване, повишаване на помощите за иммигрантите с оглед на подобряване на положението им в приемните центрове. Виждате ли какво се случва в, Испания, в Италия? Корупция, скандал след скандал. Рим, в Рим е последният скандал. И от дясно, и от ляво на политическия спектър всички крадат. Крадат от тези бедни емигранти. Трупат състояние за сметка на тези нещастни бедняци. Преди да гласуваме повече фондове, не може да контролираме по-добре вече отпуснатите. 30 секунди за отговор. Аз нямам точни данни, с които да ви отговоря. Очевидно е обаче, че трябва да има яснота, разбира се. Яснота по повод на това къде и за какво отиват парите. Това е вън от всякакво съмнение. Надявам се, че работи конферентният превод. You have got your intervention and Ms. Niriada has answered. Our... Да. Продължаваме по-нататък. Господин Тарунт е следващият оратор за 3 минути. Президент. Е... Благодаря, госпожо председател. От моята група признаваме, че докладчикът и председателят на Комисията по бюджети извършиха важна работа в рамките на тази годишните преговори за бюджета. Признаваме и постигнатото споразумение. То със сигурност не е най-лошото в сравнение с споразуменията, постигнати през предишните години. Според мен обаче това споразумение няма да даде възможност за стабилизирането на особено тежкото положение с плащанията. Вече ни бе припомнено, че си бяхме поставили три стратегически цели. Първо, стабилизиране на положението с плащанията. Не постигнахме тази цел. Продължават да се трупат на извършените плащания. Второ, диференциран подход към специалните инструменти. Не постигнахме тази своя цел, няма взето решение. Трето, необходимният е план за намаляването на размера на неизвършените плащания. Не постигнахме тази цел, тъй като писмената декларация явно не е толкова обвързваща. Госпожа Гардия Сабал Рубиал заяви, че не е удовлетворена от цифровите стойности залегнали в бюджета, но че въпреки това е гласувала за него. Аз не съм съгласен с нея. Защо трябва да подкрепяме подобно споразумение? Защо да сме да се страхуваме толкова от временните 12-тини. Според мен дори би трябвало да възприемем подхода на временните дванайсетини. Само така ще принудим правителствата на държавите членки в съвета да осъзнаят в какво се състои проблемът. Само така ще ги принудим, може би, да направят нещо за неговото разрешаване. Искам да се спра върху толкова много неща, но няма да се впускам в подробности, тъй като специалистите по бюджета са запознати с тях. Позволете ми, госпожо председател, в края на трите си минути да кажа нещо по-емоционално. Ако утре отхвърлим бюджета, моля помислете си за това, дали да гласувате за или против, то в рамките на един-два месеца ще трябва да приложим временните 12-тини. Но за сметка на това ще преосмислим начина по който постигаме споразумения за бюджета. Ще помислим за това, че парламента трябва да изиграе по-ясна роля, съгласно правомощията, вменени му от договора от Лисабон. Ако гласуваме за бюджета, то ще можем да успокоим децата си само с думите на Ленард Коен. Всички знаят, че тази сделка е гнила, всички знаят, че добрите са на губещата страна. Благодаря. Следващият оратор минута и половина, господин Дзани. Благодаря, господин председател. Споразумението в рамките на предвиденото време може да бъде направено, за да се избегне един разпарцелосен бюджет. А въпросът наистина се състои в решаването на проблема с неплатените сметки и мисля, че това ще влуши нещата. В 2014 година имахме абсолютния мини, минимум за 2015 година. Мисля, че не сме прави а, като жертваме плащания заради политически поети ангажименти. Това не е сериозно, защото плащанията, неплатените сметки се трупат и просто се ам, увеличава агонията. Нещата няма да бъдат различни следващата година, може би ще бъдат и по-лоши, наше, доверието в нас е поставено на карта. Всичко това е в ущърп на Европейския съюз, в управляващите партии в Европейския съюз не, няма яснота как могат да решат тези а, проблеми, как да намерят необходимите средства. Голям, го, голямата големия стремеж към инвестиции беше широко популяризиран, а всъщност се получи точно обратното, на което искахме. Следващия оратор е госпожа Монтел. Ние виждам на мястото и затова ще премина към господин Рюбих а, за минута и половина. Микро. Yeah. Okay. Uh, Frau благодаря, госпожо председател. Според мен бюджетът през изминалите години ще ни постави пред големи предизвикателства. От една страна не искаме Европейският съюз да задлъжнявам на гърба на държавите членки. Ако не искаме да изпадаме в такова положение, то не е възможно държавите членки да вменяват своите дългове на Европейския съюз, да не спазват пакта за стабилност. Според мен инвестиционният план на Юнкер е голям шанс. Става дума за това в целия Европейски съюз да се проведат търгове за високоскоростен интернет, да обвържем това с механизма за свързване на Европа. Това ще е една стабилна основа, ако добавим и средства от Хоризонт 2020 и поставим всичко това в контекста на модела на публично-частното партньорство. Ще могат да бъдат осъществени много интересни проекти в областта на цифровия вътрешен пазар, високоскоростния интернет и други. А ако успеем да направим това, то ще постигнем голям напредък. Уверен съм, че новите проекти, които очертахме, ясно ни показват, че програмата би могла да бъде шанс и за така наречените бизнес ангели. Те могат да бъдат стимулирани. Благодаря на господин Рюбих. Преди да дам думата на господин Манка, нека ви информирам, че представителят на съвета ще трябва да ни напусне за известно време, за да спази ангажимент поет на институционално равнище преди това, но след това ще се върне. Господин Манка за една минута. Дякуем. Съгласим с паном. Много благодаря. Искам да Започна я с твърдението, че ни трябват нови приеми на работа. Това каза господин Юнкер, това казва и съвета по време на бюджетните преговори. Благодаря на преговарящите. Благодаря за постигнатите резултати, които доведоха всъщност до компромисното решение, което разглеждаме в момента. Европейският бюджет е един от най-важните инструменти за израз на солидарност. Освен това обаче, от тук проистичат и економиите. Ако сме по-координирани в бюджетното освояване, то тогава можем да спестяваме по-добре. Европейският парламент, Европейският съвет и националните съвети. Това е тройката, която трябва да работи ръка за ръка, за да успеем да се справим успешно с предизвикателствата на новото столетие. Благодаря. For one and a half minutes is Mr. Ashworth. Дали господин Ашвард, минута и половина. Госпожо председател, приветствам факта, че този бюджет е в рамките на договорените граници на многогодишната финансова рамка и че има акцент върху растежа и работната заетост. По този начин ви поздравявам, че отговаряте на потребностите на гражданите. Бях изненадан от това, че не се обръща внимание на неплатените сметки. За мен това е неприемливо. неприемливо. Ясно е, че в миналото ние харчахме повече, отколкото планирахме. Разходите надвишаваха приходите. Отговора би трябвало да използваме наличните ресурси по-ефективно. С ограничени и крайни ресурси трябва да приоритизираме умно. Но за да може парламентът да вземе това решение, на нас ни е необходимо по-важна роля, надзорна роля, на бюджета и също така надзор на изразходването на бюджета. Сега за минута и половина думата има господин Турвал. Micro? That would help. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei-suomalaista, eli... Възнамерявах да направя нещо изключително необичайно, нещо, което не е типично за финландец. Исках да благодаря на Жерар. Освен това, исках да благодаря и на нашите асистенти, които наистина работиха изключително усърдно. Следва да приветстваме и италианското председателство за постигнатия добър резултат. Не на последно място, следва да приветстваме и съвета, който много упорито се бореше срещу парламента. Съветът прояви наистина съветска упоритост и това прави победата ни още по-сладка. Председателката, следващият оратор за минута и половина, господин Еченике. Благодаря, госпожо председател. Колеги, за кого работите вие всъщност? Това си го задавам аз самият като въпрос. Това е въпроса, който си задават и гражданите, които гласуваха за, за нас. И нищо чудно. Тук, в този парламент, гласувахме за неолиберална Европейска комисия в услуга на богаташите. Гласувахме и за президент, който смята, че ако се укриват данъци и се плашат гърците, тогава Европа ще е, просперира и мандатът му ще бъде изпълнен. Бюджетът е наистина един от малкото инструменти, с които разполагаме за социално правосъдие, за социална справедливост, извинете. Какво правим обаче? Разиграваме социална пантомима и раждаме анемичен бюджет, който още повече ще изкопае пропаст между богатите и бедните утре можем да сме смели, да сме храбри и решителни и да гласуваме против този несоциален, неевропейски и недълновиден бюджет. Утре ще имаме възможност да кажем, че Испания, Гърция и а, Испания могат да бъдат освен съюзници и братя и сестри. Тази е Европата, към която се стремим в противен случай, ще продължава да залязва славата на нашия континент и да изгрява още повече бедност. За кого работите вие, колеги? Юнкер за това, че работи за вампирите кръвопийци, ни е ясно, но вие за кого работите? Благодаря. Will you accept? Приемате ли синия карта от господин Виоти? So, uh, the floor is yours, Mr. Имате думата, господин Виоти. 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Господин Ченик е... Много беше интересно това, което казахте и многото изменения, които внасяте през последните часове независимо от преговорите, които се проведоха. Не ви видях там. Ние бихме желали а, да чуем вашите становища на много по-ранен етап на процеса. Вие говорихте за това, че бюджет а, да противоречи на свободите. Така че благодаря ви и все пак по-добре е късно, отколкото никога, но а, предпочитам да бяхте по-рано реагирали. А, аз бях на заседанията на Комисията по бюджет, както всички останали. Представих и изменения и смятам, че работата на нашата група на Обединената левица бе примерно образ... образцово поведение. Така че всъщност не разбрах точно какво ме питате и нямам следователно какво да ви отговоря. Благодаря. Thank you. Uh, for one minute... Председателката, благодаря. Думата има за една минута господин Шклец. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тежките природни бедствия оказаха изключително тежко въздействие върху немалко региони в Европейския съюз. Причиниха страдание на гражданите, както и щети в размер от милиони евро. Харватия е само един от регионите, където наводненията предизвикаха щети в размер от 197 милиона евро. Европейският съюз трябва да изиграе водеща роля, трябва да започне да използва средствата си по по-рационален начин. Политиката на сближаване е най-добрият инструмент за насърчаването на държавите в това отношение. Политиката на сближаване може да смекчи въздействието на измененията в климата и да създаде устойчива заетост. Тя може да подпомогне по устойчив начин економиките на по-малките държави членки. Госпожо комисар, призовавам вас и всички компетентни органи да работят за постигането на тези цели. Господин Арнат. Uh, Ние сме се събрали отново тук да обсъждаме бюджета. Бюджета този път за 2015 година. Искам да ви обясня как действа целият този механизъм в, в Обединеното кралство. От нас се иска все повече и повече, а обратно не получаваме почти нищо как се изчислява вътрешния бру, бру, вътрешният брутен доход на Обединеното кралство. Сега по получихме нова сметка с нови цифри, от които следва, че трябва да плащаме повече. Е, как трябва да обясним това до наш, на нашите гласоподаватели? и как определено да дадем обяснение на нашите гласоподаватели, особено ако сме от партия, която е евроскептична. А такива има в Обединеното кралство. Ако трябва да определим характеристиката на общественото мнение в Обединеното кралство, ще го окачествим като определено насочено към излизане от Евросъюза. Тоест, бюджетът. Бюджетът съвсем не ни помага на нас в социалните ни взаимоотношения. Това продължава да бъдат сделки между съвета и парламента. И тези сделки не са по вкуса на много от депутатите тук. И това е една от причините за недоволството към случващото се в Европейския съюз и случващото се в Обединеното кралство. Все повече и повече хора се оттеглят от тази идея, от идеята за европейското единство. Има обаче една основна разлика в това какво искат гражданите да бъде бъдеща Европа и скоро ще разберем каква е тази разлика. Благодаря. Господин Синадино, е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. В моята страна, Гърция, ние сме били свидетели на хора, които губят домовете си и ние търсехме европейска солидарност, помощ, и мисля, че сега се видя истинското лице на Европейския съюз. Всичко зависи от това да се защитават интересите на Европейския съюз, а отделните страни получават само трохи от масата на Европейския съюз. Ние в Гърция Имаме невероятни, невъзможни нива на безработицата. Просто хората изпадат в бедност и не можем да разберем защо има толкова малко подкрепа от страна на Европейския съюз. Наблюдаваме економически и политически расизъм, който отново се проявява в дебата по бюджета и не виждаме уваж... уважение. Господин Морешан, една минута и половина. Yeah, so, thank you, thank you, dear... Благодаря. Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, Европейският съюз има бюджет за 2015 година. Несъмнено това е добра новина за Европа. Всички можем да се обединим около това, че без участието на съвета щеше да се стигне до бюджетна криза. Щяха да бъдат блокирани немалко европейски програми, което щеше да се отрази зле върху програмата Еразъм, учените в Европа и други. Но благодарение на парламента успяхме да отхвърлим повечето от съкръщенията, предложени от съвета и да стабилизираме положението с неплатените сметки. Все още обаче не сме решили окончателно проблема. 25 милиарда ще бъде размерът на неизвършените плащания в края на тази година. Това е една огромна сума. Трябва да изработим план за нейното намаляване. Във връзка с това приветствам готовността на заместник-председател Георгиева да си сътрудничи с нас за решаването на проблема. Има и още няколко нерешени проблема. Най-сериозният е свързан с специалните инструменти. Аз съм докладчик по мобилизирането на Европейския фонд за солидарност за авансови плащания за 2015 година. Съветът продължава да смята, че кредитите за плащания по този инструмент трябва да са в рамките на маржовете по бюджета. Това е още един опит от страна на съвета да съкрати многогодишната финансова рамка кредитите за плащания, както и за поети задължения по този инструмент, трябва да са над маржовете. Съветът трябва да спазва учредителните договори, трябва да направи така, че Европейският съюз да може да плаща сметките си. Благодаря, господин Вон. Благодаря, господин председател. Ние говорим много за числа, когато обсъждаме бюджета, но понякога забравяме за какво се използват парите, особено за бенефициерите на европейските инвестиции. Всички ние познаваме инвестициите за, на структур, структурните фондове. Искам да кажа няколко думи за инвестициите в университетите. В Уел 750 милиона лири се инвестират за университети, 45 милиарда за други университети. Тези проекти не биха могли да станат, да се, да се изпълнят без европейски инвестиции, така че не всички в Обединеното кралство са против Европейския съюз и се надявам, че парламента ще осъзнае значението на инвестициите, особено в академичните институции, което е много важно за бъдещето на нашата економика. За това е необходим нов бюджет, който да бъде адекватен, да постави акцента върху онези неща, които ще доведат до растеж и а, а, работна заедост. Минута и половина за господин Кузмюк. Pani Przewodnicząca, pani komisarz. Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Въпреки опозицията на парламента пред съвета и комисията за шесте коригиращи бюджета на 2000, през 2014 и 2015, резултатите от тристранната среща не са кой знае колко обнадеждаващи. Може ли да работите, да говорите, господине, малко по-бавно, защото конкретните преводаци не успяват да ви изследват? Та, казвам, че тези три коригиращи бюджета вместо да бъдат използвани за плащане на сметки възлизащи на 3 милиарда и 500 милиона, отново продължават да се застояват и да трупат дългове. Затова са ни необходими 470 милиона за допълнителни кредити по плащанията. Това е разумно решение, но за останалите нямаме решение. Нямаме решение и продължават да висят кредитите по плащанията. Затова смятам, че предложението на комисията да използва кризисния резерв би могъл би могло да даде резултат. Резултат в земеделието, и за подпомагане на тези, които най-много страдат от е, ембаргото на Русия. Разбира се, че няма да разреши техните болешки, но поне ще ги облегчи до известна степен. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Омаржи. Е, благодаря. Искам да благодаря за извършената работа, да подчертая ангажимента на председателя Ртюи и консенсуса, който се очертава в нашата комисия. Трябва обаче да се признае, че тези, а, този напредък е много скромен. В крайна сметка няма да може определено да реши проблема на неплатените сметки, защото в 2015 година отново ни липсват 25 милиарда евро. Ние трябва да ангажираме дискусията с Европейския съвет, за да можем да намерим решение за следващите години, защото знаем много добре, че разходите ще се извършват най-вече в 2018 година, защото тогава кохезионната програма ще бъде най-активна и трябва да намерим решение днес. Ако не го направим, няма да можем, ще постигнем решение, което ще бъде неуправляемо и искам да при, при, призова съвета да намери решение. Председателката го прекъсна за една минута господин Вале. Благодаря, господин председател. Бюджетното споразумение в крайна сметка се оказва поражение. Поражение за всички или пирова победа. Парламентът не успя да постигне набелязаното, и за това е поражение за нас, но е поражение и за съвета, т.е. за държавите членки, които все още не осъзнават, че дълговете на Евросъюза са техни собствени дългове и те ще пострадат най-напред техните администрации, техният бизнес, техните граждани. Първо, чухме, че няма да се дава заден ход по никакъв претекст. След това обаче започнаха да пеят на нов глас и да изискват да бюджетна дисциплина от всички останали. Имам предвид комисията. Всички са вече малко отекчени от тези безкрайни обещания. Благодаря. Благодаря, господин Кирцус. Благодаря, госпожо председател. Според мен постигнатият компромис е приемлив. Ще, ако платим неплатените си сметки, Европейският съюз ще се ползва с доверие – ще създадем впечатление за нормална работа. Ако бяхме стигнали до временните 12 ни, то щяхме да бъдем изправени пред проблеми от практическо и политическо естество. Но бюджетът няма да допринесе за повече Европа, няма да допринесе за доизграждането на Европейския съюз, тъй като продължава да е в размер от 1% от БНД. Не сме решили и проблема със собствените ресурси. Така не можем да постигнем напредък. Ясно е също така, че евроскептиците изложиха силни аргументи. Те искат да бъде намален размерът на бюджета на Европейския съюз. А сега като че ли им показахме, че Европейският съюз не функционира, но европейският бюджет всъщност е инструмент за инвестиции в бъдещето, за инвестиции в гражданите. Благодаря, господин Негреско uniunea europeană va avea în final un buget european pentru anul. Бих искал да поблагодаря на докладчиците за положените усилия. Най-накрая ще имаме бюджет, така изглежда поне през 2015 година. Това обаче не значи, че разрешихме с един замах всички проблеми. Стигнахме до консенсус, но този консенсус е куц, защото продължава да има натрупани дългове от преди да има проблеми с кредитите по плащания. Подходът на съвета в преговорите с парламента не бе най-конструктивният, особено за създаване на работни места или за развойна дейност, за научно-изследователска дейност, проблемите свързани с собствените ресурси и така нататък. Така че като член на парламента съм меко казано разочарован и смятам, че тази година трябва да ни бъде като обица за ухото за следващата. Каквото и да казваме в ние тук, европейските парламентаристи и въпреки е, неотстъпчивостта на съвета трябваше да положим повече усилия да удържим победа в името на европейските граждани. Благодаря. For... Господин Бареков, имате думата за една минута. На вас, е, госпожо вице-президент и госпожо комисар. Между 19 юни и 2 август опустошителни наводнения унищожиха най бедната държава членка на европейския съюз. резултатът петнадесет загинали унищожени са стотици къщи а хиляди българи останаха без покрив над главите си. българското правителство изчисли загубите в държавата около тридесет милиона евро. писах писмо до предишния председател на европейската комисия господин барозу за извънредна помощ от фонд солидарност в размер на двадесет милиона евро. тази помощ все още не е отпусната надявам се апелът на най бедната европейска държава да бъде чут с новия бюджет. това че няма бюджет за две хиляди и петнадесета година превръща в жертви граждани на европейския съюз. хиляди бедни семейства и пострадали граждани очакват вашата подкрепа. трябват ни пари трябват ни реални помощи от европейската комисия защото в противен случай този бюджет жертва хора и такива подобни трагични казуси в бъдеще ще бъдат все по чести. благодаря благодаря. Следващия оратор, една минута, е госпожа Мах. Госпожа Госпожо председател, уважаеми колеги, още през октомври парламентът предвиди бюджетни кредити за плащания или заяви, че са необходими бюджетни кредити за плащания в размер от 146 милиарда евро. Предвидената към момента сума е по-ниска. Съкръщават се средствата по структурните фондове, по кохезионната политика, в областта на образованието и културата, по програмата Еразъм Плюс и по програмите за творческа Европа. Според нас това е неприемливо. Отново парламентът ни поставя пред свършен факт имаме възможността или да приемем един напълно неадекватен бюджет, или пък да рискуваме положение, при което да се стигне до временните 12-тини. Моята парламентарна група няма да приеме подобен опит за заблуда. Благодаря, госпожо Михел, с колегата Мах. Е, дами и панове, Европейска уния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 мислят много от привържниците на европейската интеграция и твърдят, че не са достатъчни. Аз обаче смятам, че е много, особено ако тези 147 милиарда евро не бъдат разходвани правилно. За това и искам да подчертая необходимостта от прозрачност и отчетност на всичко, на всичкото, на всичкото, на всичкото освоените средства. Някои получават повече от това, което дават, други точно обратното. И какъв е резултата от всичко това? Задлъжняване в още по-голяма стойност. Ако бюджетът е по-разумно разписан, то тогава няма да има такива големи разлики между нетните плаци и нетните потребители и няма да има толкова недоволство. Затова аз предлагам да се анулира бюджета. Господин Мариненско, минута и половина. За две минути колегата Денано. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги по бюджетната процедура, която аз мога да квалифицирам като хаотична, в която парламент е поставен в а, е, е, между чука и ковалнята, а, е, една комисия, която е готова да а, приеме компромис за намаляване. Отново искам да а, поставя а, Европейския съюз в една бдителна позиция а, за това, което се случва в нашите територии, да не се а, да не, се, да не става така, че се раз затваря пропаста и да не се намали доверието а, към Европейския съюз, което е поставено на карта. Бюджетът за 2015 година и коригиращия бюджет за 2014 година трябва а, да се преработи. И аз искам да поздравя докладчика, който позволи да се стигне до този резултат, но аз искам да формулирам едно желание, това да се промени в бъдеще. Хората в тази зала се бориха за клауз за ревизиране, за да се повишат бюджетните амбиции на Европейския съюз в полза на европейските граждани. И аз мисля, че това ще бъде една възможност да се борим за истинска истински, истинска, истински фискалитет. Системата искам си обратно парите не работи. Трябва да действаме солидарно, защото това е конкретната роля на Европейския съюз, за да няма кризата, която познаваме в бюджета и в плащанията. Благодаря. Е Благодаря господин Денано. За една минута господин Ожок. Много благодаря, господин председател. Дами и господа, много се колебахме и много дълго се проточиха преговорите. Успяхме да стигнем до компромис най-напред с цел да избегнем липса на бюджет и да се спасим от системата на времени 12-тини. Има повече средства, отколкото бяхме предвидили за създаване на работни места, за демографските предизвикателства, за образованието. И това е чудесно. Приветствам го. Но за фактурите, които непрекъснато се увеличават и над се натрупват висящи дългове. Как ще ги платим тези висящи дългове? фактури, които възлизат на 1 милиард и 800 милиона. Ако продължаваме обаче да натрупваме непокрити е, средства, председателят прекъсва. Благодаря, господин Озък. господин председател, уважаеми колеги, много се радвам, че ние говорим за сърдини и за солидарността в новия пакет за 2014 и 2015 година. Това е необходимо, за да може да се предостави известно облегчение на жертвите от наводненията, особено в 2013 година, което нанесоха огромни щети, възлизащи на 150 милиона евро. 60 милиона от фондовете ще възстановят участие инфраструктурата и а, санитарната система. Хората наистина се стремят да си върнат живота. Искам да призова комисията и съвета наистина да се отпуснат тези средства. Много често регионалните правителства са изправени пред корупция, особено при използването на средствата. За това трябва да има надзор, за да може всяко евро, което е дадено, наистина да има а, ефект на място. Благодаря, господин Чико, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Според мен е важно, подобно на преждеговорившия, да припомним, че в рамките на многогодишния бюджет са предвидени фондове солидарност – например в полза на остров Сардиния. Там имаше тежък инцидент, природно бедствие, при което загинаха 16 души. Мисля, че утре по време на гласуването трябва да сме последователни. Нека гласуваме не само за Сардиния, а и за Гърция, Словения, Харватия и редица други държави, където се разиграха трагедии държави, които така или иначе са много бедни и се намират в тежка криза. Според мен трябва да призовем италианското правителство да се отчете за изразходването на фондовете. Те трябва да бъдат освоени бързо, но по прозрачен начин за постигането на конкретни измерими цели. Не може хората да продължават да са в трудно положение, тъй като не са премахнати бюрократичните пречки в засегнатите региони. Нека утре бъдем последователни при гласуването, нека отправим силно послание. Благодаря, господин Виоти. Благодаря, господин председател. В края на този толкова сложен процес, толкова сложен и дълъг, искам да поблагодаря на председателя Артуи. Благодаря и на докладчиците, особено на докладчика по бюджета, Наистина фазата бе много, прекалено комплицирана. Жалко е, жалко е, че се пада точно в рамките на италианското председателство, казвам го като италянец. Успяха, опитаха да направят нещо, но късно, късно започнаха и затова резултатът не бе желаният. Моето впечатление Всъщност за първи път имам такова впечатление, а именно, че малко не ни уважават нас тук в парламента. Така излиза. Всъщност ние сме единствената европейска институция, избрана пряко от европейските граждани, но има още много път да изминем, докато се наложим. Всички тези всички тези закъснения, провлачвания, всъщност правят услуга на еврофобите, на тези, които мразят европейската идея. Защото винаги, когато се връщаме в собствените си държави, за да държим речи пред предприемачи, студенти, обикновени граждани, трябва да дадем конкретни цифри, конкретни примери за постигнатото, а не само да искаме от тях. Трябва и нещо да дадем в замяна. И това трябва да бъде начин на действие не само тази година, а и до година. Сигурно пак ще ни се наложи да гласуваме коригиращи бюджети и за това трябва да сме последователни и гъвкави. Не може да се играем с съгражданите си. ги Ело. Благодаря, господин Виоти. За минута и половина, господин Елер. Господин председател, сърдечно благодаря и на двамата докладчици. Те извършиха подвиг. Според мен, научните работници, представителите на новаторските среди в Европа ще им благодарят. В много области, например в областта на новаторството, що се отнася до плащанията, има неизвършени плащания, неплатени сметки в размер от милиарди и то с двуцифрени стойности. Това просто граничи с отклоняването на средства. Искам ясно да заявя следното – като отчитам не само програмата Хоризонт 2020. Ако програмата Хоризонт 2020 бъде взета за заложник, просто защото е по-лесно да се отклоняват средства от тази програма, вместо да се говори по същество с съвета, то според мен това е лекомислено. Лекомислено е тази програма да се отклонява 2,7 милиарда, за да се поставят в инвестиционния план на Юнкер. Това няма да доведе до растеж в Европа. Тежестта ще трябва да бъде споделена. Ще трябва да бъде споделена, ако искаме да осъществим тази програма. Не може просто да се преразпределят средства. Това ще е за сметка на новаторството, а новаторството от своя страна е в основата на инвестициите и растежа. Благодаря, господин Танк, за една минута. Благодаря, господин председател. Позволете ми да се възползвам от възможността да благодаря на колегите от целия парламент за огромните споделени усилия, които те направиха. Тази година наистина Приемането на бюджета беше продължително. Много е жалко, че хората говорят едно, а вършат друго и това също се случи. Очевидно, ще трябва отново да се вгледаме в цялата система на бюджета и да предотвратим а, съвета и комисията да говорят едно, а да вършат друго. Не можем да изоставаме с плащанията. Това наистина е лошо. Държавите членки трябва наистина да се мобилизират. Благодаря, е, господин Танк. Сега колегата Ждековски има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да поблагодаря на всички докладчици на, и на госпожа комисаря и на всички участващи в преговорния процес. Колеги, нека да не забравяме, че без ясни позиции и без ясна преговорна роля на Европейският парламент, тези преговори ще бъдат винаги фиаско. Бюджетът, бюджетът, който изработихме е добър, хубав, и няма вече над нас да тегне заплахата за времените 12-тини, не само над нас, а над нашите студенти, е, изследователи и съграждани. Смятам, че Особено пакетът за економическия ръст и за новаторството са много добро постижение. Имам обаче един упрек сега, който искам да отправя към е, вас като докладчик в парламентарната комисия Либе съм разочарован от следното. Има много миграционни потоци от региони в война и за това ни трябва допълнителни средства за Европол, Фронтекс и други подобни организации, които да могат по-добре да се справят, да имат повече финансови и човешки средства за противодействие, за взаимодействие с предизвикателствата. Така че съкръщаването на бюджета именно в точно тази област може да значи заплаха за нашата сигурност. Благодаря. Господин Ламасур, минута и половина. Благодаря, господин председател. Този компромис беше необходим и аз поздравявам онези, които го постигнаха делегациите на парламента. Не можеше да се а, а, наруши обещанието на нашата на, и на господин Юнкер. Всичко става като че ли добрите и лошите е, държави членки са се е, споразумяли да работят в ущърп на общия бюджет. Е, не може да се види това и да се а, отрече решението минава през пълно финансиране на Европейския съюз. Как може да дадем а, автентичните ресурси? Госпожа а, комисаря каза, че ние работим по плана на господин Монти. Какво ще стане с идеята за бюджетен капацитет, който е за еврозоната? Кой ще плаща и как? Например, опазването на външните граници или намесата е, срещу ислямските терористи. Дошъл е момента да си зададем тези въпроси и да си ги зададем всички заедно. Благодаря, благодаря господин Ламасур, господин, е, гос, е, госпожа Садама, господин Садамаев. Благодаря, господин председател. Добра новина е, че постигнахме споразумение за бюджета за следващата година. Благодаря на всички онези, които заслужават благодарност от наша страна. Радвам се, че съветът най-накрая отстъпи от някои от своите категорични позиции. Дори държавите членки проявяват разбиране във връзка с проблема с дефицита. Добре е също така, че курсът на ЕНП се оказа ползотворен. Ползотворен по отношение на програмата Еразъм и Хоризонт 2020. Тези програми генерират растеж. Що се отнася до тях, подкрепям постигнатите резултати, но освен тях няма какво толкова да приветстваме, защото следващата година преговорите ще са още по-трудни – не можем да постигнем нещо, ако няма на какво да стъпим. До последния момент държавите членки подхождаха изключително егоистично. Въпросите, които бяха най-спорни, именно специалните инструменти и таванът за плащания, не бяха реално обсъдени. Те ще бъдат на дневен ред и следващата година. Ако държавите членки проявяваха малко повече разбиране, ако осъзнаваха колко е важен европейският проект, щяха да бъдат по-малко категорични. В момента ни трябва добавена стойност, трябва ни ефектът на взаимодействието. А именно тези два аспекта в момента не се отчитат в европейската политика. Благодаря за минута и половина госпожа Коми. Благодаря, господин председател. Споразумението, което постигнахме за коригиращите бюджети през 2014 и общият бюджет за 2015 година е определено положително събитие, което разсея сянката на временните 12 които щяха да нанесат щети на Европа. Разбира се, че се справихме сега с ситуацията, но продължава да има нужда от глобално решение на европейските собствени ресурси, за да пре... преустановим тази практика за ползване на националните резерви. Що се отнася сега до коригиращия бюджет за 2014 година, с удоволствие отбелязвам, че са гарантирани съответните средства. Сега по въпроса за 2015 година трябва да споменем, че определено има средства предвидени за природните катастрофи, но средствата не са достатъчни и най-вероятно ще има нужда от допълнителна финансова намеса от страна на държавите членки. Ако е Европа, ако европейския бюджет не се грижи то за гражданите си, особено за пострадавшите от природни бедствия и стихии, как тогава може да изискваме ние другите да си плащат сметките на време. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Пленкович, госпожо комисар Георгиев, Искам да поздравя всички колеги, които участваха в преговорите по компромиса за бюджет 2014 година и за 2015, особено защото тези преговори бяха се проведоха във втората година на многогодишната финансова рамка. 145 милиарда евро бяха предвидени и това е балансиран подход към бюджетната дисциплина и подход с цел постигане на нашите цели. Според мен трябва да обърнем повече внимание на изпълнението на поетите ангажиментите и като това е кризисен аспект на нашия бюджет. Трябва също така да споменем важните споразумения в солидарните фондове, особено за а, наводненията и заледяванията в Харватия. 16,5 милиона евро ще бъдат дадени за Харватия и това е много добро. Благодаря. Колегата Ван Декамп, минути и половина. Господин председател, вече бе казано не малко. Но нека се възползвам от възможността да приветствам госпожа комисаря, съвета и парламента за постигнатия компромис за бюджета за 2015 година. Това е истинско предимство. Проекта за коригиращ бюджет номер 3 за 2014 година има много напрежение във връзка с частта му съдържаща плащанията. ще трябва да се възползваме от марша си за маневри през следващите години. Проекта за коригиращ бюджет номер 6 за 2014 година също е важен, най-вече тъй като ще се очакват повече средства от държавите членки. Моля при следващото преизчисляване да работите по-бързо и да сте по-внимателни. Тази година преизчисляването сюрпризира някои държави членки, сюрпризира ги неприятно. Благодаря ви, благодаря на докладчиците, желая ви весели празници. Благодаря за минута и половина, господин Стефанец. дохода Благодаря, господин председател. Споразумението за бюджета показва, че ще успеем да постигнем целите, тези, които сме си начертали в държавите членки и на първо място най-главната цел, която ще постигнем е създаването на допълнителни работни места. Това означава повече трудова заетост, повече продуктивност, повече капацитет за растещ а в крайна сметка това е бъдещето ни, бъдещето ни образование, бъдещите младежи, бъдещата развойна дейност. Затова смятам, че повечето средства, насочени към програмите от Хоризонт 2020, определено трябва да бъде приветствана и да не забравяме по допълнителните 45 милиона, които бяха влени в тези програми. Първите 8 милиона от 350 милионния план на комисията Юнкер ще имат конкретно приложение и се надявам, че това конкретно приложение ще да създаде економически ръст и надявам се, че освен това комисията ще се умее да намери средства за покриване на висящите наплатени сметки до момента. Благодаря. Благодаря, господин Стефанец. С това приключихме разискванията. Много изоставаме от графика си. Затова ви призовавам да се вмествате във времето за изказване. Това въжи и за спонтанните изказвания. Отново имам повече заявки за спонтанни изказвания от времето, с което разполагаме. Моля да проявите разбиране. Колегата Шулин. Председател, hvala за беседо. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички онези, които работиха в рамките на помирителната процедура. Аз лично не съм удовлетворена. Вместо 7 милиарда евро бяха предвидени допълнителни 4,8 милиарда евро за плащане на неплатените сметки. Неплатените в миналото сметки трябва да бъдат разплатени бързо, така че общините и дружествата да не бъдат изправени пред проблеми. Трябва да се спазват вече сключените договори. Ако няма финансиране, няма да може да се реализира и годишната програма за развитие. Приветствам инвестиционната програма на господин Юнкер. Благодаря за това, че по фонда за солидарност Словения ще получи 18 милиона евро евро под формата на финансова помощ. Помощ за отстраняване на щетите в резултат от ледената буря. Благодаря колегата Балчитис. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Европейския съвет ни разочарова по време на преговорите за бюджета 2015 година. Европейския парламент имаше много ясна позиция за бюджета 2015 година. Ангажиментите на Европейския съюз трябва да се основават на ясно финансиране. Аз отговарях за становището в Комисията по външна, външна работа, външни работи. Също така искахме повишаване на финансирането за политиката на добросъветство, хуманитарна помощ и за общата външна политика, политиката в сигурността, което е много релевантно за сегашната ситуация. Не съм съгласен с, с намаляването на финансирането за земеделски гаранции, което е изключително важно предвид руското ембарко и е изключително важно за тези страни. Благодаря. Колегата Фария има думата. Благодаря, президент. Е, Сега президент. Много благодаря, господин председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, Надявам се, че утре ще можем да ратифицираме това споразумение, докато постигнахме за европейския бюджет за 2014-2015 година. Поздравления на докладчиците за успеха на преговорния процес. Труден беше. Труден беше, но именно това ще позволи на Европейският съюз да освои достатъчно средства за покриване на неплатените сметки. Европейският съвет предпочита увеличаване на маржа пред нашата рецепта, това, което ние предлагаме, особено спрямо плащанията на трети лица напоследък става все по-трудно и трудно да се преговаря по бюджети. Няма вече смисъл да прибягваме до системата от времени 12 защото това ще се отрази на европейското бъдеще, на европейската политика по транспорт, енергетика и микрофонът е прекъснат. Благодаря. Давам думата на колегите Шалтес. Извинявайте. Благодаря ви, че ми давате думата. Некатери неприправлености държав членец да е скупа с парламента в месец ноември. Поради липсата на готовност от страна на държавите членки да приемат предложението на Комисията за бюджет 2015 година още през ноември, почти стигнахме до временните 12 -тини. бюджетните кредити, които предложи комисията, не бяха разпределени добре, от което ще проистекат последици за цяла Европа. Вече са се натрупали неплатени сметки. Има нереализирани проекти в цяла Европа. По проблема с неплатените сметки не се работи от септември месец насам. И този проблем не е решен изцяло в новия бюджет. Това не е по вина на настоящата комисия, но тя ще трябва да се справи с проблема. Не бива да отлага решаването му за бъдещето. Благодаря в края на спонтанните изказвания господин Маринеско. Благодаря господин председател. Извинявам се за закъснението. Участвах в, в заседание за новият инвестиционен план. Сега, Смятам, че този нов инвестиционен план именно може да бъде заплашен от европейския бюджет, чието кредит на доверие спада непрекъснато. Непрекъснато повтаряме стари грешки, договаряме бюджета за следващата година, плюс коригиращи бюджети за предходната. Въпреки, че именно тази година бяхме подписали много-много документи и декларации, в които се е, заклевахме едва ли не, че няма да допуснем тези грешки. В крайна сметка приехме предложението на съвета и се оказва, че 20 милиарда ни липсват тази година и до година дефицитът ще бъде същия, ако не е по-голям. Това просто не е приемливо и не е законно. Освен това, нека да въведем ред веднъж за винаги в бюджет, бюджет, бюджетирането на Евросъюза. Благодаря, казва председателят. Приключихме с спонтанните изказвания. Думата има комисар Георгиева. Thank you very much. Много ви благодаря, господин председателю. Искам като отправна точка да използвам последните думи, че сме в една тежка ситуация. Това, което имаме, не е радостен бюджет може да е, сме в навечерието на коледа, но това, което имаме, не дава основание да сме облегчени предвид трудностите, с които сме изправени. Но това е един отговорен бюджет. За онези, които казаха защо не забравим този бюджет, тази сделка, нека да помним две неща. Първо, че временните мерки ще е, ни доведат до е, снижаване на базата. Много често, но също така да, досигурим количеството средства, които имаме. Например, от е, глоби би било много по с много по-нисък прак, когато влезем, навлезем в следващата година и ще бъде много по-зле, не само защото това би означавало по-нисък бюджет, защото инжектирането на свежи пари ще се загуби потенциално или всъщност инжекцията ще бъде много по-малка, която няма да може да а, излекува наличния проблем, а именно да стабилизира бюджета. Аз лично съм а, облегчена, че ние успяхме да осигурим този бюджет, който не е радостен бюджет, но е бюджет на отговорността. Искам да подчертая четири неща. Първо, че ние свеждаме а, неплатените сметки на едно по-управляемо ниво. Проблемите продължават. Очакваме около 25 милиарда в края на 20, 2004 година, 1,6 милиарда повече в сравнение с това, което имахме в началото на тази година. Щеше ни се да не беше така, щеше ни се да бъде стабилизирано нивото но поне имаме шанс да влезем в новата година с по-малко грижи а, за а, планината на платени сметки. На второ място, за онези, които говориха за точността на нашите данни, аз се гордея с моя екип, някои от тях са зад мен. Ние е, нееднократно показахме, че сме много ясни и ще използваме яснотата на нашия анализ, за да се ангажираме с нещо реалистично. На трето място Искам отново да повторя на онези, които се тревожат за нашите селски стопани, е, че ние намерихме в този пакет начин не да, а, да посягаме към резерва за кризите, за да решим проблема с руското ембарко на четвърто място имаше хора, които говориха за солидарност и фонда за солидарност, защото имаме сделка, ще можем да предоставим помощ на Харватия от порядъка на близо 9 милиона евро на България 10,5 евро, на Сърбия, държава, която има право, тъй като сега в момента тя води преговори. Но кое е най-важното, което искам да споделя с вас? Аз чух от много от вас желание да подобрим нашия бюджетен процес СЕС и следващата година да се справим по-добре, да се ангажираме по-рано, да работим по-усилено и да постигнем споразумение по-структурирано на базата на доверие. Защото ако има едно нещо, което много ме тревожеше по време на тези преговори, е, че те показаха степен на ерозия на доверието и заради нашите хора. Ние трябва да становим доверието, ние трябва да изградим един бюджет, който да бъде малко по-радостен, да има по-радостни преговори по бюджета. Отново искам да благодаря на италианското председателство за а, кървавите сълзи и за това, че ние постигнахме един отговорен бюджет. Äh, председател, благодаря комисар Георгиева, благодаря, че обърнахте внимание на онова, което казаха, именно, че много изоставаме от графика си. От името на съвета, господин Делаведова. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за проведените разисквания. Благодаря и на комисар Георгиева. Постигнахме споразумение за бюджета за 2015 година и най-вече за проектите за коригиращи бюджети за 2014 година. Всъщност позициите ни не са толкова отдалечени една от друга, а когато има различия, те могат да бъдат преодолени. Тази година бюджетната процедура се проведе в особено тежък момент. Благодарение на усилията на всички участвали в нея, успяхме да се споразумеем за реалистичен, балансиран бюджет за 2015 година. Успяхме да намалим увеличаването на размера на неплатените сметки. Италианското председателство е удовлетворено от постигнатите резултати. Благодарим ви за волята за компромис. по време на бюджетната процедура бяхме наясно, че през следващата година ни предстои още много работа. Ще продължим да работим в същия дух на градивност, който бе установен и през изминалия период. Благодаря на господин Делаведова. Думата имат докладчиците по за две минути. Госпожа Гардия Забал Рубиал. Muchas gracias, presidente. Много благодаря, господин председателю. Да, наистина дебатът бе много интересен и освен това отрази чудесно безпокойството, тревогите на парламента през цялата тази година. Цялата тази година и преговорите, които проведохме с съвета за бюджета. Всички участници в този процес, всъщност всички, без изключение, подчертаха сериозният проблем на натрупаните неплатени сметки. Някои са по-ентусиазирани, други по-малко, едни са евроскептици, други са еврооптимисти, но загрижеността е обща. Така че от до година, от 1 януари, трябва именно по това да се запретнем на работа. Толкова много надежди възложихме на това споразумение и именно за това и го приехме Приехме го, въпреки че не е изцяло задоволително за Европейският парламент, много приехме, защото сме сигурни, че Европейският съюз има нужда и може много по-добре да се справи с предизвикателството на настоящия и бъдещия ден с европейски бюджет, с съществуващ такъв. Ако в противен случай просто няма да имаме нито международна помощ, нито стипендии и разъм, нито дори и пари за изплащане на помощите за 6000 безработни, които днес, пакета, който гласувахме днес сутринта. Да, смятам, че до година ще бъде една възлова, е, една година на кръстопът. Защото ако изнамерим начина да се преборим с тези натрупани залежали сметки, то тогава цялата ни бюджетна процедура ще бъде много по-успешна и няма всяка година да повтаряме едно и също. Жалкото по време на тази годишните преговори обаче бе да видим и да се убедим още веднъж, че някои държави членки се грижат единствено да върнат най-много средства в собствените си джобове. Благодаря. Благодаря ви за две минути колегата Холмайер. Господин председател, госпожо комисар, господин представител на съвета, уважаеми колеги, нека още веднъж сърдечно ви благодаря за тези трудни преговори, които се увенчаха с успех. В бъдеще в Европа ще ни се задава въпросът дали сме готови да гарантираме новаторството, растежа, работните места в Европейския съюз. Дали сме готови да го подготвим за бъдещето. Няма да ни питат за неплатените сметки. Да, разбира се, трябва да се справим с неплатените сметки, но ще трябва да използваме и ресурсите си в полза на новаторството. Пакетът за инвестиции не бива да се осъществява в ущърп на средствата за новаторството, на програмите за новаторството. Средствата за него трябва да бъдат набавени другаде. За мен е важно в Европа независимо в каква област работим, информационните технологии, космическите технологии, независимостта ни, и конкурентоспособността ни в най-различни области, да поемем водеща роля. За това трябва и грижливо да планираме бюджета. Вече направихме една крачка в тази посока, но ни предстои дълъг път. Сърдечно ви благодаря, но нека сме наясно, че ни предстои още много работа. Благодаря на госпожа Холмайер, господин Депре. Euh, господин председател, госпожо комисар, господин представител на съвета, уважаеми колеги, имаме една страница, която обръщаме поне за 2014-2015 година. Съжаленията до нищо няма да доведат. Съжаленията не са политика, най-доброто, което може да направим, а да погледнем към утрешния ден. Има три неща, които са важни за бъдещето. Първо за непосредственото бъдеще ще приемем споразумение за трите, между трите институции за онова, което трябва да се направи. Този план ще стане реалност и всичките институции трябва да спазват ангажиментите си в средносрочен план. Много изказали се казаха, че една, че системата е, води до е, парализиране на националните бюджети. Е, това ще бъде политически спешен въпрос, ако тази логика продължава да се споделя. Всички правителства ще бъдат е, като е, а, Маргарет Тачер, която си искаше парите обратно и това ще доведе до задъна на улица. Трето, аз съм уверен, че подкрепата на европейските граждани за европейския бюджет няма да продължи трябва да се отчетат средствата, които минават между, през междинните институции. Моето убеждение е, че ако искаме да легитимираме европейския бюджет пред общественото мнение. Трябва да намерим начин да а, а, създадем една връзка с европейските граждани, за да може да се помогне на тяхното правилно въз приемане. Благодаря на а, колегите от Европейския парламент а, за това, че можах да работя с тях така успешно. Благодаря. Благодаря, господин Депре. В края на разискванията думата има господин Левандовски. Да, най-накрая стигнахме до споразумение и това е типично споразумение, е, прави чест на името си. Никой не е доволен, но никой не е и недоволен. Е, надявам се, че с така наречения план за бъдещите плащания ще се умеем ясно да определим приоритетите там, където те са най-наболели. Сега по въпроса за прозрачността и е, отчетността, разбира се, че има какво да се направи тук, защото именно от тук ще поручим информация на какво се дължат въпросните залежали плащания. сега сме всъщност в изключение, тъй като бюджетът обикновено се приема на 1 декември, а пък сега просрочихме, но нека с надежда това до година да не се получава, да се разделим с процедурата тази година. Председателят благодаря. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои утре. Следват изявления на съвета и комисията във връзка с недостига на средства за схемата за помощ за сирийските беженци по Световната продоволствена програма. От името на съвета господин Делаведова.